Добро утро, уважаеми дами и господа. Поздравявам ви с добре дошли на сутрешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Това е продължение на вчерашното ни заседание. Днес ще чуем представането на годишния доклад на Европейската сметна палата – и тук искам да поздравя най-сърдечно с е, добре дошли представителите на Сметната палата. Този доклад за нас е най-голямото събитие на годината като комисия за бюджетен контрол, е, наред с освобождаването от отговорност. Европейската сметна палата представлява прозорец към административната дейност на комисията, агенциите и държавите членки. Ще се спрем по-подробно последствие на тези въпроси. Искам да поздравя с добре дошъл и комисарят Шемета. Той е нашият партньор за разговори от колегиума на комисарите. И сега, ако докладчикът от наша страна е съгласен, искам да дам думата направо на господин Калдейра. Заповядайте, господин президент. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми членове на комисията, уважаеми докладчик, благодаря възможността да представя годишния доклад за изпълнението на бюджета 2012 година. Европейските фондове за развитие Гражданите на Съюза имат право да знаят за какво са изразходвани парите и дали това е станало по правомерен начин. Също имат право да знаят дали тези средства са донесли допълнителни ползи, особено в настоящия контекст на значителен натиск върху публичните финанси. Средствата на бюджета се управляват основно от комисията. Подчетите на Съюза и на другите доклади трябва да се представи информация относно използването на тези средства, редовността на операциите и постигнатите резултати. Ролята на Сметната палата е да подготви независима оценка на тези три елемента от финансовото управление, в съответствие с договора на професионалните аудитни стандарти и добрите практики с цел да подпомогне Европейския парламент в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност, Сметната палата представя резултатите от своята оценка за изпълнението на бюджета. В глава първа в доклада представяме декларация за достоверност относно десността на отчетите и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях финансови операции. В главите от 2 до 9 се съдържат конкретни оценки за приходите и основните разходи. И накрая в глава 10 разглеждаме основните резултати, постигнати със средствата на бюджета на Съюза. И така, каква е оценката на Сметната палата за финансовото управление през 2012 година? Общата ситуация е общо взето сходна с представената в доклада на миналата година. Съществуват обаче някои специфични точки в годишния доклад, към който иск, които искам да насоча вниманието на членовете на комисията. Тези точки се отнасят до законосъобразността и редовността на плащанията, след това са финансовите корекции, събиранията на неправомерно платените суми, натиска върху финансите на Съюза и на последно място нуждата от създаване на нова култура по отношение на постигнатите резултати. Ще започна с общата е, ситуация. Е, отчетите е, са надежни, както беше от 2007 година насам. Приходите и поетите задължения, свързани с отчетите на Съюза, са законосообразни и редовно във всички съществуващи аспекти. Плащанията обаче продължават да бъдат съществено засегнати от грешки по отношение на, на резултатите, комисията все още не е в състояние да предостави достатъчно уместни и надежни данни за резултатите от прилагането на политиките на Съюза, така че те да могат да се използват за целите на процедурата по освобождаване от отговорност е, за изпълнението на бюджета законосъобразността и редобността, Общо заето положението е същност, тъй като там няма съществени промени. Сметната палата формулира своето отрицателно становище в основа на основни одитните доказателства, получени при оценката на системите за наблюдение и контрол и тестването на извадки от операции, както и през предходните години Сметната палата заключава, че проверените системи за наблюдение и контрол са само частично ефективни и при осигуряването на законосъобразността и редовността на плащанията във връзка с направените разходи. Възоснова на тестването на извадки от операции Сметната палата изчислява вероятния процент грешки при свързаните с отчетите плащания и този процент е 4,8. С е, това сметната палата е уверена 95%, е, че процентът грешки при плащанията е между 3 и 6%. Тези грешки не се отнасят, е, ограничават само до някои конкретни области на бюджета. Всички групи политики, включващи оперативните разходи, са съществено засегнати от тях административните разходи представляват единствената област, в която не е установена съществено ниво на грешки. Тази обща оценка се подпрещава от докладите на комисията. Тя признава, че грешките засягат различни области от бюджета и че общите, общото ниво на грешки вероятно е съществено в 14 <clears throat> генерални директори в комисията формулират резерви относно законосъобразността и редовността на разходите а в общения доклад изложените на риск от грешки суми са изчислени между 1,9 и 2,6%, като <clears throat> самата комисия определя, че тук вероятно има подсеняване на, на процента. Както е посочено в глава първа, Сметната палата счита, че вероятният процент грешки се увеличил от 3,9 през 2011 на 4,8 през 2012 година. Изчисленията на Сметната палата показват увеличение на 9% грешки в сравнение с 2011 година в областите земеделие, регионална политика, развитие на селските райони, заетост и социални въпроси. Развитието на селските райони е остави на разходната област, в която има най-сериозен вероятен процент за грешки в размер на 0,7. След нея <clears throat> идва регионалната политика с 6,8%. Наблюдава се също така увеличение на вероятния процент в групите политики, изследвания и други вътрешни политики, външни отношения, помощ и разширяване. В тези групи политики част от грешките може да се отдаде на методологичните подобрения, които Сметната палата въведе в одита през 2012 година формирането от палатата извадки от операции вече не включват авансовите плащания. С други думи, те обхващат междинните плащания, <clears throat> окончателните плащания и начислените предвид аванс, авансови плащания. Тази промяна съответства на принципа за счетоводната отчетност на начислена основа. Сметната палата вярва, че този начин ще предостави по-добра картина на състоянието. Второто методологично подобрение е свързано с обработването на случаите на сериозно неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. От 2012 година на насам институциите, органите на Европейския съюз е, се третират по същия начин, както и органите на държавите членки и другите международни организации. Така се подобрява съпоставянето съпоставимостта между различните групи. И взети заедно те добавят 0,3% пункта към Изчисленият от палатата вероятен процент на грешки през 2012 година в сравнение с 2011. Уважаеми господин председател, уважаеми членове, е, в годишния доклад на палатата за 2012 година са включени много пояснителни примери за разкрити грешки и подробни анализи заедно <clears throat> с други фактите дават достатъчна представа за това как и къде възникват грешките. Примери. На първо място, на две трети от вероятния е, процент грешки проистичат от недопустимия характер на заявленията за изплащане на средства, както и от сериозните нарушения на правилата <clears throat> за възлагане на обществените поръчки. На второ място, <clears throat> най-много грешки се наблюдават в областите, където се разходват най-голям дял от средствата, по-специално регионалната политика, земеделието, развитието на селските райони, заедостта, социалните въпроси. На трето място, извършените от Сметната палата тестове на операции показват, че пропорционално Пропорцията на засегнати от грешки операции в тази група е висока, между 35% и 63%. На четвърто място, <clears throat> тестването показва, че половината от установените грешки в областта на споделеното управление са могли да бъдат коригирани от националните органи преди подаване на заявлението за възстановяване на разходите от комисията. В констатациите на Сметната палата обаче е видно, че разкритите грешки не се ограничават в конкретни държави членки действителност извършените оценки и проверки за наблюдение и контрол показват, че съществуват слабости в голям брой национални и регионални администрации. Също така, не всички грешки се ограничават до разходите, които се управляват съвместно с държавните членки. Сметната плата изчислява, че вероятният процент от грешки за разходите при споделено управление е 5,3, докато за в сравнение при останалите форми на оперативни разходи този процент е 4,3. Установените от палатата грешки са от значение, тъй като те разкриват случаи, в които средствата на Европейския съюз не се използват съобразно приложеното законодателството и поради това не усъответват на целите, определени от парламента и съвета като законодателен и бюджетен орган. Грешките са значими <clears throat> и поради факта, че представляват пришли средства, <clears throat> които не, би, не е трябвало да бъдат изплатени понякога е възможно възстановяване на тези средства. Това ни води до въпроса за финансовите корекции и събирането на неправомерно изплатени суми. Известна част от доклада за 2012 година е посветена на тази тема. Това е сложна проблематика, към която палатата и комисията са възприели различни, но допълващи се приходи. Комисията се стреми да защити бюджет от нередности. Задълженията на сметната палата е да докладва дали операциите са законосъобразни и редовни. В годишния доклад за 2012 година Сметната палата разглежда ефекта от налагането на финансови корекции и събирането на неправомерно изплатени суми върху държавите членки и бенефициентите и върху декларацията за достоверност. Въздействието на финансовите корекции зависи от приложените норми. В семетелието, например, повечето финансови е, корекции е, наложени в съответните държави, не водят до възстановяването на и правомерно изплатените суми от страна на бенефициентите в областта на, на На практика повечето от финансовите корекции се плащат от националните дъканоплатци. Сметната палата подчертава този въпрос, тъй като годишният доклад се представя също така и пред националните парламенти и компетентните органи. Уважаеми господин председател, уважаеми членове, стремежа си да подобрим финансовото управление на Съюза не можем да отчитаем нарастващия натиск върху публичните финанси на ниво Съюз, както и на национално ниво. Годишния си доклад за 2012 година Сметната палата подчертава признаците за увеличаващия се натиск върху плащанията от бюджета. Както знаете, още през 2012 година комисията изпитваше затруднения да изпълни всички пла... Заявление за плащане. Натиска за плащане отразява увеличаването на размера на непогасените задължения. Към края <clears throat> на 2012 година непогасените задължения се нуждаят от финансиране, които са в размер на 313, 313 милиарда година. Комисията също така ще трябва да, да финансира плащания за осигуряване на пасивите в четоводния баланс. Сметната палата, че комисията следва да планира бъдещите си нужди да, от касови средства, като изготви и публикува дългосрочна програма за паричните потоци. Уважаеми господин председател, уважаеми членове, не винаги е действащите лица са тези, които носят отговорност за качеството на пиесата. Понякога проблемите са предизвикани от сценария, с който разполагат настоящата правна рамка, регулираща разходването на средства, не съдържа достатъчно предпоставки е, за подобряване на качеството. Периодът на новата финансова рамка ни дава възможност да променим това. Сметната съгласна е съгласна с комисията, че е необходимо да се подобри на е, културата по отношение на резултатите. Е, трябва да се отчитат е, следните факти. Разходните програми не се използват последователно за серия на, на и много от средствата са, са проекти, които не са достатъчно устойчиви. Тук трябва да добавим, че информацията не е напълно задоволителна. Европейския съюз се нуждае от решение на тези проблеми е, и за това препоръчваме да насочим нашето внимание върху качеството на изпълнението. Затова са нужни ясни цели, уместни показатели и очаквани резултати. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, институциите на Европейския съюз ще трябва да работят заедно за подобряване на резултатите и отговорността през следващите години. Сметната палата и изготвените от нея доклади допринасят и ще продължат да допринасят за успеха на тази дейност. Очакваме и сме готови да изпълним своята мисия заедно с парламента и с другите институции на Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Много благодаря, господин председател Калдейра, за вашето представяне на годишния доклад за финансовата 2012 година. Действително той съдържа редица важни данни. Сега, преди да дам думата на ресурния комисар Шемета, за да представи становището и гледната точка на комисията, бих искал да ви благодаря, господин Калдейра, за доброто сътрудничество с нашата комисия прави впечатление в годишният доклад на комисията, че има голяма разлика между бюджетните кредити за плащани, и за поети и задължения. Това е проблем, към който парламента трябва да се обърне спешно. Също така обърнахте внимание, че резултатите са важни, трябва да се съсредоточим върху тях този въпрос ще бъде осветлен от докладчикът и от други колеги. И накрая процентът от грешки, който се е повишил в отделни области, е тревожен. Смятахме, че със съвместни усилия ще успеем да намалим процента от грешки. Разбрах, че причината не се крие само в европейските институции, а и в държавите членки. И господин Шемета, може би, ще взема отношение към тези въпроси, поставени от господин Калдера. Благодаря за вашето присъствие тук. Имате думата, господин комисар. You, Благодаря, господин председател. Уважаеми господин докладчик, уважаеми господин председател Калдера, уважаеми депутати, уважаеми членове на Сметната палата. Публикуването на годишния доклад на Сметната палата е много важно в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност. Благодарни сме за тази голяма задача, която Сметната палата е поела на плещите си и приветстваме заключенията и препоръките в този доклад. Радвам се, че Сметната палата казва, че няма съществени проблеми и че нивото на грешките по отношение на приходите и административните разходи е доста по-малко от прага от 2%. Освен това, вижда се, че системите за контрол във връзка с подготовката на проектите, грантовете и договорите са надежни. В същото време трябва да кажа, че най-вероятно нивото на грешките на тази година ще се увеличи по отношение на плащанията. Комисията смята, че трябва да се създаде нова култура за спазване на правилата. Ето защо имаме конкретни предложения и във връзка с многодишната финансова рамка, която вероятно ще бъде одобрена в Страсбург. Средното ниво на грешките за плащанията по Префинансирането през 2012 година е 4,8% от всички плащания в сравнение с 3,9% през 2011 година. Както казва самата сметна палата, една трета от това увеличение се дължи на новата методология на извадките по отношение на преките разходи. Останалата част от увеличението 0,6% би била би било компенсирано, ако се въведат корекции на база плоска ставка, които ще бъдат въведени от комисията. Ще обясня за различните области, кои елементи могат да се считат за рискови и за пораждащи риск. По отношение на програмите, които се управляват от държавите членки, Сметната палата потвърждава, че има нарушаване на националните правила. И ето защо на това нарушаване се дължи голяма част от грешките. Ето защо комисията въвежда една нова инициатива за упростяване. Тя е така наречената опция за упростяване на разходите. В момента държавите членки използват само 26% от тази възможност, която им се дава за упростено заявяване на разходите по отношение на социалния фонд. През 2012 година Сметната палата не е открила грешки точно по тези операции – Комисията предлага да има опростени правила и за участие по силата на програмата Хоризонт 2020 година. Има едно златно правило, наречено един проект, една ставка на финансиране и това правило би упростило финансирането. Що се отнася до кохизонната политика, комисията признава, че положението не се е подобрило спрямо от 2011 година. Голямото ниво на грешките се дължи на комбинация от фактори. Първо, има сложни структури на управление. Има държави членки, например Испания или Италия, които имат структури на много нива и съответно се стига до проблеми в тези държави членки. На второ място има лошо управление на самите разходи и това води до повече грешки. Понякога липсва административен капацитет за управление на ресурсите. Освен това, като проблем мога да посоча и недостатъчното даване на насоки и недоброто обучение на бенефициентите. Какво смята да направи комисията, за да се справи с високото ниво на грешки от държавите членки. Комисията смята да приложи стрикно политиката на суспендиране и прекратяване. В момента, в който се открие трайна слабост в управлението на средствата, комисията спира плащанията. През 2011 година взехме решение за 91 прекратявания на стойност 2,6 милиарда евро. През 2012 година имаме 116 прекратявания на стойност над 5 милиарда евро. Плащанията могат да бъдат подновени след като се установи от съответната одитна мисия, че проблемите са били решени или са предприяти стъпки за тяхното решаване. На второ място през 2013 година комисията направи конкретни тематични одити, за да се гарантират и за да се провери нивото на управление и структурите на контрол. Тук се включват различни методи на тестване, проверки на управлението, както и одити по отношение на обществените поръчки, управлението и контрола на инструментите за финансово инженерство. И на трето място трябва да се използва, както вече подчертах, тази система на упростено заявяване и получаване на средства. Що се отнася до селското стопанство, комисията се опитва да намери причините за грешките и създава планове за действие. През 2012 година създадохме планове за действие за 14 държави членки. И освен това, изискахме от националните органи да докладат пред комисията за това как тези планове са приложени. През 2013 година в това занятие включихме всички държави членки. Освен това, някои държави членки промениха техните програми за развитие на селските райони. Що се отнася до външните политики и вътрешните политики и външните действия, грешките се дължат основно на новата методология на Сметната палата по отношение на извадките. В глава 7 външна помощ този нов елемент на извадките се вижда ясно. На него се пада 68% от аудитираните плащания – и съответно 3,2% от общите грешки. Що се отнася до глава 8, този нов метод на извадките също е застъпен широко. 62% от всички аудитирани плащания се падат на него и 2,1% от общите грешки. Комисията се опитва да избегне подобни проблеми в краткосрочен план. След като всички мерки се използват за да се подобри е, оползотворяването на средствата в държавите членки, комисията има за задача да използва и превантивни и корективни мерки. През 2012 година взехме решение за ново прекратяване на плащанията на стойност 4,9 милиарда евро. Тук говоря за регионалните, кохезионните, социалните фондове и фондовете за рибарство. Благодарение на стабилната система за контрол и одит, възстановяването на средствата към комисията и финансовите корекции са се увеличили като през 2012 година те са 4,4 милиарда евро в сравнение с 1,8 милиарда през 2011 година. Обема на финансовите корекции и възстановяванията за периода 2012 година съответства на около 2% от плащанията за същия този период. Що се отнася до регионални и социалните фондове, финансовите е, корекции за програмния период 2000-2006 година възлизат на около 8 милиарда евро. Това представлява 4% от общо отпуснатите средства 197 милиарда евро. Що се отнася до селското стопанство, финансовите корекции за периода 1999 до 2012 година възлизат на 8,3 милиарда евро. Това представлява 1,5% от плащанията за този период. Ако погледнете обема на корекциите и възстановяванията в годините, ще видите, че нашата способност да действаме води до това, че грешките ще намалеят и ще има още по-голямо възстановяване на средствата в следващите години. Искам да поговоря малко за това колко са важни корекциите на база плоска ставка. Макар, че тези корекции не засягат пряко крайните бенефициенти, те защитават бюджета на Европейския съюз. Например, през 2012 година комисията намери сериозни проблеми в една румънска оперативна програма, но не можеше да изчисли точно финансовото въздействие на тези проблеми. Комисията и румънските власти се договориха за 25% корекция на база плоска ставка. На тази е, основа всички разходи, които са били направени в нарушение на правилата, бяха изключени от разходите на Съюза и имаше компенсации след като беше договорена тази финансова корекция. Съответно, в крайна сметка комисията плати много малка сума на Румъния през декември 2012 година. За следващия програмен период комисията предлага комисията или сметната палата да разгледат тези сериозни нарушения които продължават да съществуват в някои държави членки и съответно да се стигне до нетни финансови корекции. Този инструмент е изключително важен, за да се подобри положението в държавите членки. Естествено, нетните корекции трябва да се основават на обективни и прозрачни критерии. Освен това, за да се премахнат порочните практики, комисията предлага да се премахне така нареченото финансиране с задна дата. Накрая, нека да поговоря за стабилното финансово управление и културата на добри постижения. Тъй като Сметната палата поставя ударение и върху този въпрос. Съгласен съм, че има нужда от подобрения тук, но в същото време трябва да признаем, че вече даваме информация относно допълнителната полза от европейските програми, включително и е, онези, които са на основа член 318 от договора. Както знаете, комисията извлече полуки от вече натрупания опит и взема полука от препоръките на Сметната палата. Това го направихме не на последно място, когато създавахме предложението за следващата многодишна финансова рамка. Ето защо имаме нови цели и показатели. Те се свеждат до три основни елемента. На първо място набор от основни цели, които трябва да се постигнат и които са обвързани с програмата Европейския съюз 2020 година. На второ място показатели, които показват допълнителната полза от Европейския съюз. Бихте ли забавили малко заради преводачите, казва председателя. Благодаря. На трето място, продължава оратора, новата рамка за постиженията включва разпоредби, свързани с оценката и наблюдението, за да се гарантира наличността на данните. Ето защо ние ще имаме по този начин възможност за отчет във връзка с резултатите и изпълнението. Тази рамка ще ни даде възможност да измерваме доколко добре се справят държавите членки. Комисията, освен това, е готова да изгради необходимата структура за по-добро изпълнение по силата на член 318 от договора. Уважаеми депутати, благодаря ви за вниманието. Естествено трябва да кажа, че комисията винаги е на ваше разположение и по отношение на освобождаването от отговорност за 2012 година. Благодаря ви, комисар Шемата за отговора на комисията. Сега има много колеги, които искат да вземат отношение във връзка с годишния доклад на Европейската сметна палата, искат да зададат въпроси и първо искам да дам думата на господин Маркос Пипър, докладчик в нашата комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кадер, господин председател на Европейската сметна палата. Благодаря на комисар Шемета за неговите интересни изложения и многото предложения за подобрения. Искам да ви изразя моята признателност за редицата подобрения, които вие вече сте успяли да постигнете. Въпреки това, едно от основните един от основните, че Съдебната палата за 19-ти път не разполага с достатъчно данни и факти, за да освободи от отговорност европейските институции и ще се спра на някои от тях. Първият проблем е свързан с процентът грешки. Вторият проблем е свързан с защитата на бюджета на Европейския съюз и предложението на господин Гайер, свързано с освобождаването от отговорност. И четвърто, ориентацията към резултатите, които вие споменахте като една от най-важните области. Първо, по отношение на грешките. Те са се повишили от 3,9 на 4,8%. Тази грешка се повишава за трета поредна година. И когато говорим за спазване на правила, възоснова на които се повишава процента грешки. Тук самата палата усъвършенства своите критерии за оценка на грешките и самият господин Барозо се застъпи за определене на процента грешки в възоснова на декларацията за достоверност. Това беше неговата цел още преди няколко години. Сега установяваме, че този процент грешки продължава да се увеличава. Това е достойно за съжаление. Какво можем да препоръчаме на парламента. Не е методичен дебат, дебат относно методиката. Комисията има своите аргументи, Сметната палата има собствени аргументи. Нашата роля не е да постигнем компромис. Можем да си съставим собствено мнение възоснова на данните, с които разполагаме. Не препоръчвам на парламента и да се губи в подробности, в оговаряне на срещи с различни представители, организиране на работни срещи, така че в крайна сметка да загубим основните елементи на процедурата за освобождаване от отговорност. Въпреки това искам да благодаря на многото предложения, които вие давате, но смятам, че ние вече разполагаме с достатъчно информация. Действително процентът грешки се покачва и тяхна, техният абсолютен брой се определя от класическите проблемни области, земеделските фондове и фондовете за регионално подпомагане. Казвате, че 16% от тези грешки трябвало да бъдат открити в държавите членки. А, тази констатация се повтаря година след година. Отново се повтаря обстоятелството, че а, Обществените поръчки също предизвикват голям брой от грешки. Откакто съм в този парламент от 9 години, това обстоятелство не е променено в някои от случаите се получават грешки, защото не са спазени изискванията по отношение на екологията. За, на това ще се спре колегата Гайер по-подробно. Това, което ме изненадва е, че имаме проблеми свързани с първия стъп от замеделската политика. Там има най-голям процент от увеличаване на грешките, но тук има и грешки свързани с неправилно изчисляване на земеделски площи, които са обявени в по-голям размер. Общото ми становище, свързано с процента грешки и изводите, които можем да си направим, са ясни. Второ, защитата на европейския бюджет и информацията на комисията, ще си позволя един коментар на изложението на Сметната палата. През септември 2012 година комисията за първ път представи на парламента доклад за защитата на европейския бюджет, Искам изрично да благодаря на комисията, че отговори на това желание на парламента за предоставяне на жизненно важни информации, които ние употребихме, за да създадем и своите хоризонтални връзки. До 2020 година ще бъдат направени плащания в обем на 114 милиарда. Над 4 милиарда бяха обект на корекции а, имаме събирания от 678 милиарда. И тук искам да попитам а, за сумата от 4,4 милиарда от събирания, колко от тях са се върнали в европейския бюджет? Знам, че не може толкова просто да се отговори на въпроса ни, но а, това ни интересува. Искам да попитам колко продължават тези процедури, каква е административната тежест, свързана с тях. Какви загуби от лихви се претърпяват от Европейския съюз а, заради а, факта, че ние не разполагаме с тези средства и какво е отражението в европейския бюджет. Разбирам, че не комисията е виновна за това, а по-скоро регламентите от 2007-2013 година те са позволили на държавите членки да заменят старите погрешни програми с нови, и също не свободни от грешки. За съжаление не са се променили механизмите за проверка и контрол. Сменят се програмите, но грешките остават. През 2012 година 58% от корекциите за споделеното ръководство, споделеното управление се падат на една единствена държава членка, а именно Испания. И само три държави членки са били отговорни за 80% от грешките, свързани с Фонда за регионално развитие Испания, Италия и Гърция. А, можете да кажете, че тогава е било така. Не, това продължава и до ден днешен, защото ако разгледате актуалните статистики на комисията, ще видите, че Испания, Гърция и Италия са държавите, които се допускат високи грешки. Към тях се добавя Чехия, Полша и Румъния. Надявам се, че тази тенденция ще бъде прекратена в последните държави, които споменах, но виждаме, че са някои държави членки, които от години от десетилетия има проблеми свързани с аграрните и с регионалните фондове. 80% от средствата на бюджета са обект на споделено управление голям процент от грешките биха могли да се избегнат, ако в съответните държави членки бяха взети мерки. Какви изводи можем да си направим от това? Позволих си заедно с председателя на а, комисията и с а, а, да поканим испанският а, ресорен министр а, да ни гостува в а, нашата комисия. Също направихме с а, чешкия и унгарския министр предни години и бихме искали да обсъждаме ситуацията пряко с отговорните лица. Тези пропуски са едната страна на проблема. От друга страна обаче комисията, като пасителка на договорите, трябва да се намеси по-сериозно. Не може да се променят програми, докато отговарят на условията за плащане, след това отново да предизвикват грешки, е недопустимо. Представете си, че аз като шофьор нарушавам правилника за движение по пътищата би трябвало да бъде лишен от автомобила си. И това се случва. Това не се случва обаче с държавите, в които се допускат нарушения. Те просто опитват с нови проекти и ако бъдат отхвърлени, просто ги променят с други. В случая с шофьора това би означавало, че ако аз като шофьор бъда лишен от колата си, ще мога да си купя нова, да се кача на нея и да продължа да шофирам а, а, и нези, които са ми отнели колата, ме снабдяват с нова кола. Това не променя нищо в моето поведение. Ние няма да променим нищо в а, погрешната политика на държавите членки, ако а, няма сериозни последици за тях. Така че за следващия период на планиране, както спомена комисар Шемета, имаме нужда от автоматичен механизъм за нетните финансови корекции. Това означава, че държавите членки, които допускат висок процент грешки, трябва да бъдат поставени под особен надзор. Тук от една страна това означава въвеждане на процедура в зависимост от процента грешки, които комисията прави проверки на извадки. И всички одобрени плащания трябва да бъдат повторно одобрявани и проверявани от комисията. Аз съм принципно против автоматични механизми, но признавам, че трябва да убедим и останалите си колеги от е, другите компетентни комисии. Второто ми предложение е към Сметната палата, господин председател. Смятаме, че трябва в докладите на отделните държави да се търси причината защо в едни същи държави се правят едни същи грешки. Казвате, че докладите, е, договорите не позволяват това. Аз е, прочетох много внимателно европейските договори и не намерих никъде противоречие с е, това в докладите на отделните държави да се споменават причините за допуснати грешки. Така че смятам, че Сметната палата има правомощие да търси грешките и ако 80% от грешките са съсредоточени в определени региони, то може да им се обърне особено внимание на тях и така ще сме се справили с 80% от грешките. И в този смисъл моля Сметната плата да обърне внимание на а, тази възможност. Искам да благодаря на Сметната палата за множеството нови и по-прецизни обяснения. А, имам въпроси само на едно място. В последния доклад на Сметната палата, в обобщената му версия на седма страница, споменавате декларациите на достове, за достоверност и, и обосновавате на половин страница вашето отрицателно становище като правилно. Действително не знам защо в година, в която грешките се увеличават, не намирам тази декларация за достоверност в обобщения доклад. В година, в която предстоят европейски избори, смятам, че трябва да се аргументираме за всяка своя стъпка и когато а, Сметната палата даде отрицателно становище в годишния си отчет, сега не намирам точната страница, но има само два реда, в които вие аргументирате своето отрицателно становище. Според мен това е малко недостатъчно. Търся точното място, за да дам доказателство, значи на пета страница. В един абзац на тъмен фон Имам предвид последния абзац, който в два реда вие се аргументирате за отрицателното си становище. Всъщност става въпрос за основата на вашия доклад и се обръщам към вас да не създавате погрешно впечатление от страна на Сметната палата че а, има нещо нередно във вашата обосновка. А, третата точка, на която искам да обърна внимание е отговорността а, на комисията, свързана с а, освобождаването от отговорност а, 2012 година. А, парламентът е активен в две посоки. Първо защитата на европейския бюджет и след това а, във връзка с член 318 а, има повишаване на а, прозрачността а, в а, съобщението на комисията, но а, тук смятам, че говори и от името на колегата Гайер. А, напразно търсихме нови предложения. Например, а, грешките свързани с първия стълб на аграрната политика а, остават едни и същи, както и през последната година. За съжаление се увеличил процентът грешки в развитието на селскостопанските, на селските региони. Положението е същото. На 21 ноември има едно единствено съвещание на съвета, посветен на тази тема, но в крайна сметка отново се покачват грешките. Същото въжи за инструментите за финансиране. Вие се позовавате на инструментите за, на, на кохизионната политика а, и това са стари резултати, които вие ни представяте. Тоест, а, комисията а, отново а, установява, покачва се брой грешки в едни същи държави. Така че за следващия отчетен период бихме искали, ако комисията не поеме пряка отговорност, трябва да сме наясно, че ще продължим да си играем на черен петър и ще си предаваме отговорността. в крайна сметка, освобождаването от отговорност може да се даде, само ако комисията поеме своята отговорност за поправяне на допуснатите грешки. И накрая ориентирането към резултатите. Измерването на постигнатите резултати се смята за универсално средство за успех. В доклада на Сметната палата също са записани някои неща. Искам да кажа, че според мен не става ясно каква е добавената стойност от нашите действия на европейско ниво и при действията на комисията, и при е, действията на сметната палата, колкото повече се опитва комисията да измерва а, е, своите успехи в а, е, социалната политика, толкова по-дълбок е конфликтът с а, а, първоначалните, първостепените задачи на държавите членки. А, така че можем да се питаме къде държавите членки просто а, вземат парите без да се постига ефект и дали а, повече пари за отглеждането на малки деца е тази добавена стойност на европейско ниво или по-скоро трябва да се обърнем към а, проекти от научната област. А, дали не е доста по-смислено да наблягаме на създаването на инфраструктури за подобряване на училищното образование, отколкото да обръщаме внимание колко ученика са завършили средното си образование. Тук играем опасна игра и се опитваме а, да спазваме един тънък баланс, а именно с ограничените средства да се опитваме да решим а, огромни проблеми. Смятам, че сме в състояние да предизвикаме подобряване на ситуацията само посредством пилотни проекти. А, моят извод. Процедурата по освобождаване на отговорността започна. Комис комисарите и а, Сметната палата ще а, бъдат подробно а, разпитани от а, нас. Ясно е, че комисията трябва да поеме повече отговорност в определени области. Смятам, че доста ясно очертах тази необходимост и какво трябва да съдържа тя според мен. А, няма да приемем отклоняващи маневри, искаме да бъдем съсредоточени върху целите и виждаме готовност за сътрудничество от страна на Сметната палата и комисията. Искам да приканя и моите колеги да участват в дискусиите, да задават много критични въпроси, защото смятам, че можем да дадем изключително важен принос в полза на европейските денакоплатци. Председател, благодаря на докладчика Маркос Пипър. Сега искам да се обърна към политическите групи. Имаме 10 желаящи да се изкажат. Председателят на Сметната палата има време до 11 часа, така че трябва да управляваме времето си. Искам да дам думата на докладчиците в Сянка и на ръководителите на политическите групи. Всеки оратор ще разполага с минута, минута и половина за изказването си, за да можем да се вместим в оставащото ни време. Дерек Вон. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I also thank the... Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата за доклада и за първоначалният отговор на комисията. Благодаря и на докладчик за встъпителните думи. Както каза докладчик, сме недоволни, че процента грешки се увеличава от 3,9 на 4,8%. Това е постоянна тенденция. Когато говорим за тези цифри, всъщност ние помагаме на евроскептиците. Представям си какви ще бъдат заглавията в някои вестници в Великобритания. Те там не правят разлика между процент грешки или измами. Живеем в трудни економически времена е много важно всяко евро да се харчи разумно и да се създава чрез него на растеж и работни места. Затова искам да видя какви са причините за грешките, какви са причините за увеличението на грешките и какво може да се направи, за да се намалят тези грешки. В доклада на Сметната палата се вижда, че в сфера всички области, с изключение на администрацията, този процент нараства. Естествено, комисията има обяснение. Предполагам, че в Генерална дирекция за заетост ще кажат, че 40% от грешките се дължат на една държава. Това е Румъния. Ако сметнем за останалите държави, тогава процентът ще бъде много малък. Затова искаме от комисията да посочат какви са причините за увеличения процент. Освен на по-общите причини, които чухме преди малко за цялостния процент. На следващо място, е, няколко думи за промяната в метода на сметната палата. Новия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 палата каза, че само 0,3% от увеличението се дължи на промяната. Чухме обяснение за промените през 2012 година. Но ми се струва, че тези постоянни промени в метода не са адекватни, не са необходими. Така че искам уверение от палатата, че това няма да се повтаря. Нататък дори когато има корекции на база плоста стек, имаме също увлечение на, на процента грешки. На, дали Сметната палата смята, че е, е, е, с тези корекции достатъчно защитаваме европейския бюджет? И искам това да се отрази съвсем конкретно в доклада. Още нещо, което постоянно обсъждаме в нашата комисия по този повод. Това е ролята на държави членки. Не е тайно, че само няколко държави създават повечето проблеми и е добре те да бъдат посочени и споменати. Но освен това има проблеми и в други държави. В Великобритания в момента са спрени плащанията по структурните фондове. Значи, освен тези, които чухме от докладчика, има и други държави, с проблеми увеличаване на, разходите поради национално законодателство на националните власти не правят достатъчно, за да разкриват несъответствията в началото. Както каза в доклада си колегата Гая, 60% от грешките могат да бъдат разкрити от националните власти. Това беше потвърдено от Сметната комисия, Сметната плата сега. Така че си мислят дали дали комисията не може да създаде механизъм за разкриване на проблемите на ранен етап, което евентуално ще ги намали. И от тук да се мине към следващата част от механизма, спиране, корекции и така нататък. Знае, че се говори за такъв начален механизъм в началото на процеса. И още нещо във връзка с едно изказване на председателя на Сметната палата. Става дума за подобряване на позицията на касова основа, парични посоки потоци. Бихте ли казали малко повече по този въпрос, защото проблемът не ми е ясен. Радвам се, че председателят на Сметната палата постави акцента върху резултатите, качеството, новият подход. Естествено, в регламентите за следващите програми се постави ударение върху това. Условия, резерв във връзка с резултати в сферата на регионалните фондове. Това е ясна и твърда тенденция. Все пак ми се иска комисията да каже ясно как ще измерва тези резултати и качеството. И накрая аз съм съгласен с председателят на Сметната палата, като каза, че по всички тези проблеми трябва да работим заедно. И ние тук, и всички други институции, за да направим всичко възможно в бъдеще процента грешки да спадне и да няма такъв отрицателен ефект. Благодаря. И нека. Благодаря. Сега давам думата на Инга Гресле и, накрая, и след това господин Мудр. Благодаря, господин председател, господин комисар. Това е един изключително интересен доклад, особено в първа глава, когато там се правят много съществени изводи. Имам един въпрос, свързан с процента грешки. Вие сте работили с аудиторите и имам чувството, че малко сте им извили ръцете. Питаме се как стигате до цифри, например 50% от грешките в аграрните фондове не могат да бъдат устойностени смятам, че а, трябва сметната палата да ни представи методиката, по която оценява, защото смятам, че а, преговорите с одитиращите екипи а, граничат с а, манипулация и ако не се обърнем пряко към проблемите, които наблюдаваме от години и насам, няма да се справим с проблемите, които посочи а, докладчика. А, финансирането на Европейския съюз. Смятам, че финансовите интереси не са защитени, ако от бюджета на някоя държава членка получим средствата, които не можем да дадем на самите държави членки. Трябва да помислим за нещо друго, защото а, накоплаците не се различават в зависимост от това дали плащат на национално или на европейско ниво. Просто сменяме от леви в десния джоб. А, и ако работим в една проблемна среда, а, няма да имаме полза а, грешките да преминат на национално ниво и а, ние на европейско ниво да се освободим от грешки. Смятам, че това е проблемен подход и не съм съгласна с него. По отношение на разплащателните агенции и на сертифициращите органи, те също дават, подават систематично погрешни данни. Това е проблем за сметната палата. Слава Богу, държавите членки обръщат повече внимание на това. Има много конфликти на интереси в държавите членки. Самите държави не искат да признаят, че са направили грешки, защото ще загубят средства. И можем да започнем от там. Ако държавите членки открият грешка, можем да им предложим да запазят средствата че трябва да се попитаме защо продължаваме да получаваме толкова погрешна информация от сертифициращите органи и от разплащателните агенции. Ще се интересувам да получа обяснение от вас, господин председател на Сметната палата. Като цяло докладът беше забележителен единственото, което ми направи впечатление е, че подминахте с а, а, доста лаконичен коментар повишаването на процента грешки а, за трета поредна година. А, дали това е проблем на администрацията в държавите членки като ефект от а, кризата а, или а, това е ефект на процента съфинансиране от 95 в някои държави членки, т.е. те нямат интерес да харчат ефективно средствата. В този случай трябва да върнем нещата назад. В противен случай няма да разполагаме с повече средства. Благодаря. Сега давам думата на господин Мудър и Барт Стас след него. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя на Сметната палата за това, че представя и своя доклад. Общо взето нещата се повтарят. Надявах се, че като евродепутат един ден ще стана свидетел на положителна декларация за достоверност и точност, само че на празни надежди надеждите ми се изпаряват. Освен това, още по-разочароващото е, че всички цифри са още по-лоши общото ниво на грешките. Ако погледнете селското стопанство, преди време то беше под 2%, сега имаме 3,8%. Това поне е написано в доклада, това, което видях. А аз за първи път видях доклада тази сутрин. Каква е причината да има отвояване на грешките по стълпа първи, селското стопанство? развитие на селските райони, регионална политика и така нататък. Всичко си прилича. И още веднъж, за пореден път, вината е на държавите членки. Имаме така нареченото общо управление, но основно вината пада върху държавите членки. Още веднъж следва да подчертаем, че трябва да окажем натиск. За щастие комисията ме подкрепи със своето изявление да окажем натиск върху държавите членки. Спомням си, че преди време, когато настоящия председател на комисията встъпваше в длъжност, а това бяха тежки времена, той каза, че след 5 години ще имаме положителна декларация за достоверност и точност на отчетите. Не знам сега за кои 5 години точно става въпрос, само че от тогава изминаха 9 години и би било интересно да чуем председателя Барозо и той би трябвало да ни каже защо е правил такъв оптимизъм преди 9 години. Какво можем да кажем? 19 години вече освобождаваме комисията от отговорност, с изключение на една година. Всяка година спазваме една и съща процедура и чуваме едно и също, ще има подобрение и нищо не се случва. Така че трябва да кажа, че не знам какво още можем да направим. Какво трябва да направим, за да имаме положителна декларация за достоверност и точност на отчетите. Казвате за промените, при изчисляването на нивото на грешките не разбрах и в миналото не знаех защо трябва да има такава промяна. Никога така или иначе не съм бил убеден в методологията на изчисляване на грешките. Може да ни дадете малко обяснение. Естествено, на този етап трябва да кажа, че трябва да проучим доклада и да видим какво можем да направим, защото идват избори и ще е много трудно да нямаме някакви стабилни доказателства, че ще има подобрения, защото иначе парламента просто няма да получи доверието на хората във връзка с това освобождаване от отговорност, така че се надявам, че нещо се се случи. И накрая нещо съвсем в страни от доклада. Сметната палата не е виновна. В продължение на много години обаче аз имах голямо уважение към Сметната палата. Сега то намалява. Всъщност то намалява не заради самата Сметна палата, а заради Европейския съвет той отказва да застави държавите членки да управляват по-добре европейските средства. Тук обаче трябва да спомена и за члена на Сметната палата от Харватия, който открито се противопостави на парламента. Разпитахме го, за нас случая не е приключил, така че трябва да ви кажа, че съм доста разочарован, тъй като не е дошло времето за положителна декларация за достоверност и точност на отчетите и не знам какво можем да направим, за да се случи това. Bart Staes. De Opmerking van uh, Jan Mulder betreft, die kan me daar alleen maar bij aansluiten. <laughs> Благодаря. Отношение на последните думи. Мога само да потвържда изказването на господин Молтер. Господин Калвера, мисля, че това ще бъде не, петно за вашата институция, на, на онова, на, за което стана на дума на, с нощи, на, когато имахме изслушване на, на един от вашите колеги. На, на, на, на, вашия колега показа, че не познава на Европейския парламент, не знае отношението ни към него, и така нататък. Първо ще ви благодаря, господин Калтера, за годишния доклад. След това и на членовете на Сметната палата и на вашите служители за огромната работа, която вършите. Предоставяте ние много информация сега важното е какво да направим с нея. Споменахте новия метод. Може би дебата, с който ще привлечем вниманието на външния свят, не е метода, а други неща, факти. Нека да се насоча към някои от основните факти. Нещо, което не е ново регионалната политика, Съмеделието 42% от грешките, 25% 90% от грешките е, в земеделието са могли да бъдат открити от държавите членки за риболов 18%, за регионалната политика 56%, което означава, че държавите са имали информация и са могли да действат. 6% в социалната сфера Значи, те са разполагали с информация, за да действат на време и веднага. Тук не става дума за измами, а, а по-скоро за нередобност и за грешки. А, а, в 91% от грешките да, държавите са разполагали с тази информация и са могли да прекратят тази практика. Тази цифра трябва да се подчертае. След това беше направено сравнение с нарушението на движението по пътищата. Ако човек мине на червено, може да загуби своята шофьорска книжка. Но вижте, тук става дума за нещо още по-лошо на страница 11. В доклада на господин Калдейра се говори за финансовите корекции. Там е записано, че държавите членки в повече случаи са съгласни с финансовите корекции и след това ще прочета на английски. Тези средства се насочват към други области за харчене в същата държава членка. Значи, има съгласие от държавата, че е, трябва да се направят финансови корекции и държавите е, е, могат да задържат средствата при себе си е, и да ги използват е, за други цели. Какво означава това? Е, това означава, че първо да те глупат, че караш неправилно на пъти, и след това да ти дадат същата сума да отидеш да си купиш нещо в супермаркета. А именно тези държави а, е, а, е, са отговорни за 80% от грешките. А, е, това беше много ясно посочено в доклада. Затова комисията трябва да предложи нов план. Започваме Започва нов финансов период до 2020 година и затова комисията трябва да представи нещо конкретно, план, какво ще се направи с, с тези държави членки, сравнително малък брой където няма достатъчен контрол, а, а, а, а, за да се решат проблемите. За да се прекрати тази практика, трябва да се направи нещо. А ако има нужда, част от средствата трябва да бъдат удържани Имаше такъв случай в Гърция, в земеделието, парите не бяха платени и тогава се стигна до подобрения. Така че това е едно от условията за освобождаването от отговорност. И на второ място, в нашия дебат за освобождаване от отговорност трябва да стигнем до нещо като план за дейност. Има в доклада на Сметната палата призив за някакви действия и мерки, но това е много общо. Нуждаем се сега от конкретен план, който да бъде подготвен тук, заедно с другите институции и, забележете, заедно с съвета на министрите. По време на процедурата за освобождаване е, от отговорност е, е, за изпълнението на бюджета, виждаме, че в съвета на министрите нещата не се разглеждат сериозно. Една държава прикрива друга, помага на трета, това трябва да бъде прекратено заедно с докладчика, докладчика в Сянка, в парламента. Нека да подготвим един общ план по всички тези проблеми, за които говорим от 19 години насам. Нека да ги обобщим и да ги превърнем в конкретен план за да стане така, че е, държавите членки да поемат своята отговорност и да предприемат нещо е, срещу 90% е, от грешките. И това трябва да се направи през следващите няколко месеца. E Благодаря. За, сега за ЕКАРЕ колег, колегата Андреасен. Благодаря, господин председател. искам да попитам представителя на Сметната палата. Съгласни ли сте с това, което се казва от страна на комисията за това увеличение до 4,8%? Оправданието от страна на комисията. Комисията казва, че има промяна в метода по отношение на извадките на Сметната палата. Чета в доклада обаче, че Сметната палата признава, че 0,3% само могат да са свързани с тази промяна на методологията. Има ли някакво друго обяснение тук за увеличението на грешките? Ако може да отговори Сметната палата. В началото на доклада палатата казва, че намерените грешки не представляват измами. В моята страна, в страната, която представлявам, ако не спазвате правилата по отношение на обществените поръчки, ако искате да има безвъзмезна помощ за недопустими проекти и се опитате да получите възстановяване на разходи за проекти, които са недопустими, това се нарича измама и може да попаднете под наказателна отговорност. Какво е вашето определение в палатата за измами? През последните пет години Комисията и Сметната палата обвиняват държавите членки за грешките. Има обаче много големи грешки в области, които са обект на пряко управление от страна на комисията. Може ли комисията да отговори? Може ли да обясни защо има толкова грешки в тези области? Нивото на грешките е 4,8. Сметната палата показва, че в някои области 60% от извадките са засегнати от грешки. Това може ли да ни убеди, че само 4,8% от бюджета са неизразходвани или са изразходвани не както трябва. В а, обичайните организации, когато има 60% на грешките, ще трябва да се направи нещо сериозно. Само, че Сметната палата вероятно няма да направи нещо подобно. По отношение на финансовите корекции. Шокирах се, когато видях на страница 28 от доклада, че една корекция е трябвало да бъде направена от Испания, само че от Испания се иска да представи допълнителни доклади за разходите за да може да приложи корекцията. С други думи, ако не получим парите по един начин, ще ги получим по друг начин. Това не е финансова корекция. Няма нищо общо с финансова корекция. И накрая, Сметната палата говори за увеличението на предварителното финансиране. Много важен въпрос. Финансовите отчети показват, че предварителното финансиране възлиза на 57 милиарда евро, 4% от действителния бюджет. Това са много пари, много пари, за които няма никакво обяснение. Показват се в баланса като активно не знаем как са изразходени тези средства. Сметната палата казва, че увеличаването на предварителното финансиране води до увеличаване на риска от грешки. Какво ще ни каже комисията тук обаче? Нека да осъзнаем, че Европейския парламент и комисията искат да има увеличение на бюджета. Има обаче сериозен проблем с паричните потоци и с сумата на наплащанията които комисията трябва да отпусне. Как гледате вие на предварителното финансиране? Сметната палата иска да разполага с стабилен паричен поток. Аз съм от комисията по бюджети и не смятам, че трябва да давам на комисията повече пари. И това всъщност въжи като позиция за последните 5 години. Колегите казват, че искат да има план за действие, че трябва да намерим решение. Почти в края на своя мандат трябва да кажа, че единственото решение, което виждаме, поне веднъж евродепутатите да откажат да освободят от отговорност комисията, защото комисията носи отговорност за правилното изразходване на средствата на дънакоплаците. Благодаря. Благодаря. Следващия. Благодаря следващият и предпоследният оратор, господин Зюндеркарт. Е, чак фомен. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата за този толкова интересен доклад. Получихме го вчера след обед, така че имаме още много зачетене. На пръв поглед трябва да кажа, че има доста шокиращи данни. Тук ставаме свидетели на дежавю. Сметната палата в заключенията казва, че там където има общо управление, органите в държавите членки имат достатъчно информация, за да могат да коригират досиетата. И точно това ме шокира. Защото ако сега оставим за малко в страни някои държави, където държавният апарат не функционира, това не е така в мнозинството от а, другите държави членки. Те разполагат с съответния капацитет. И ето защо те са могли да открият грешките, да ги коригират, но не са го направили. Ето защо трябва да си зададем въпроса защо това се случва. Ако се върнем към Дивия Запад и се опитаме да продадем някаква косачка там или пък ножица, лесно можем да станем обект на измама. Говоря за други времена в Дивия Запад. Само, че тук не говорим за тези времена. Има ли примери, по силата на които Сметната палата е направила необходимото и се обърнала към Олаф? Защото не може да се каже в някои страни, че не се познават правилата. Или че пък те нямат е, възможност, капацитет да правят съответния контрол. Защото ако има съзнателно неупражняване на контрола, това вече е измама. И искам да разбера какво би направила Олаф и дали Сметната палата би се обърнала към тях. Имало ли е такъв случай и когато сте виждали пример, в който може да се смята, че става въпрос за измама, вие предприемали ли сте необходимите стъпки или винаги просто действате на принципа на сляпото доверие? Още един въпрос към сметната палата. Споменавате, че 38% от разгледаната извадка е, е свързана с грешки. Може да има малки грешки или по-големи грешки, може да има някои грешки, които са толкова малки, че просто не оказват въздействие върху цялостния паричен поток, но искам да разбера следното. Тези 38% действителна картина на ситуацията ли са? Говорите тук за новата методология. Можем ли обаче като цяло да кажем, че почти два от общо пет случая са засегнати от грешки. Или става въпрос за нещо много по-голямо в а, извадката. И накрая, отново към сметната палата, вие смятате ли, че има някакво извинение за това, че отново се е тръгнало по погрешния път? Чувам много добри аргументи за това защо може да има промени. Само, че сме ги чували и преди тези аргументи. И това е едно дежавю. И единственото обяснение за нещо е, ново, т.е. единственото ново, което можем да чуем, е свързано с някакви нови аргументи. Т.е. може да ни кажете нещо, което не сме чували до сега. Защото Липсата на развитие е големия проблем, тъй като това го виждаме не само тази година, не миналата година, не преди две години. Общо взето от 2008 година насам ние сме горе-долу на едно и също ниво на грешките. През 2008 година казахме на гражданите, сега вече ще има промени, ще има подобрение. Спомням си, че през 2010 година от името на комисията имаше обяснения. Там имаше, между другото, известно намаляване на грешките. Комисията предприе съответни стъпки, само че сега отново сме на онова ниво, което беше през 2008 година. И това е основният проблем. А не други неща, за които тук говорят колегите. Äh, благодаря, господин Сендегард. И сега накрая давам думата на господин Хаузер, последния оратор от този кръг. Благодаря. Аз ще бъда кратък. Имам въпрос за събиранията на страница 11 от немската версия се казва, се казва че че а, събиранията на правомерно а, преведени суми а, възлиза на 678 а, милиарда. А, можете ли да кажете малко повече под, подробности? А, и вторият ми въпрос. А, Идентични ли са събраните обратно средства и онези, които е трябвало да бъдат събрани? Т.е. има ли суми, които е трябвало да бъдат върнати, а те не са? И в какви области се намират тези суми, които е трябвало да бъдат събрани? Благодаря. Сега моля господин Калдери и господин Шемата да отговорят накратко, след което ще направим втори кръг от въпроси. Четири колеги са се записали в списъка на ораторите и би трябвало да имаме време. Заповядайте, господин Калдера. You, Благодаря, господин председател. Ще направя всичко възможно да отговоря на многото въпроси. Благодаря за коментарите, които направихте, колеги. Ще следвам реда на задаването на въпросите. В някои случаи, ако са по една тема, ще се опитам да ги обединя в един отговор. Господин Питак, е, поиска от Сметната палата да се правят конкретни специфични одити за отделни държави членки и да има конкретен доклад. Само, че сме говорили по този въпрос и преди нашата задача е не да правим оценка на отделна държава членка. Нашата задача е по-обща за целия Европейски съюз, за отделните области, където има сериозни недостатъци съответствие с ресурсите, с които разполагаме, смятам, че трябва да продължим да работим по същия начин. Опасявам се, че не мога да, да споделя вашето разочарование за резюмето на декларацията за достоверност. Става дума за представяне. Това не е пълното верение за достоверност. Текстът е точно същия, както беше миналата година. Двата ред, които споменахте, до някъде отразяват на проблемите, които посочихте. Господин Фогел попита за финансовите корекции за възстановените суми. Мисля, че имаше и други подобни коментари. Тази тема е доста сложна. Е, как да тълкуваме числата. Е, е, трябва да сме достатъчно внимателни, защото има едно изключение. Числата, които получаваме от комисията за финансовото възстановяване по линия на защитата на европейския бюджет, всъщност тези възстановявания ликвидират, така да се каже, е, е, просто казано, е, процента грешка. Това според мен не е правилно като тълкуване. Защо? Става дума за две различни гледни точки, които се допълват. Европейската комисия е длъжна да защитава европейския бюджет и го прави. Сметната палата има за задача да докладва за процента грешки в съответни извадки повечето от корекциите, които са да, установени от комисията и са докладвани, са за периоди назад. А, а, а, от 1998 година до 2006 година, а пък ние докладваме за настоящата година, минала, предходната всъщност, и не можем да правим сравнение между едното и другото. На, на едното число е прекалено голямо. Ако погледнете по-внимателно, от 2006 имаше едно спадане, сега има сравнително слабо увеличение. Но погледнато в хода на годините, тази крива ще се промени, което означава, че работата на комисията е много полезна и е добре да продължат да работят в тази насока. В никакъв случай с финансовите е, корекции ние не можем е, да си представяме, че е, така преодоляваме установените проценти грешки. Тези проценти остават ако искаме да защитим бюджета, трябва да видим откъде идват тези проценти. А ако държавите членки възстановяват някакви суми от бенефициерите, всички, само в този случай има възстановяване на средства. Всички останали случаи са чисто и просто прехвърляне на едни средства в друга сфера и кой плаща в края на краищата. Това е националният е, дънакоплатец. Да, защитаваме европейския бюджет, но в крайна сметка за тези случаи плаща националният дънакоплатец. Тоест можем да защитим бюджета, но с това не коригираме грешката. Както казах, за да се коригират тези проценти грешки е нужно много време. Спомняте си колко време мина преди да има ефект от тази дейност. Имаше ефект, той беше заложен в предишния програмен период и едва сега виждаме положителни резултати. Като цяло мога да кажа, че Финансовите корекции дават е, само част от общата картина. Те показват е, е, усилията, които се полагат от комисията съгласно законодателството на етапа на плащанията в този цикъл да се коригира нещо, което е било платено неправомерно. Но пълната картина на... се дава единствено от сметната палата. И за 2012 година мога да кажа, и така стигаме до сравнението грешки и измама. Грешките не са измами. Нашия контрол и нашите проверки и одити не са насочени към разкриване на измамите. Измамите, нали знаете, това е предумишлен на лъжа, за да се получат облаги. А пък а, грешките не винаги а, попадат а, в, в тази е, категория. Естествено, ние ако установим случай на измама, сме задължени да докладваме това на ОЛАФ. Имаше такива случаи през 2012 година и те бяха предадени на ОЛАФ. Нашата работа е да видим къде са платени средства без да се спазват съответните процедури и норми. И това е важно за парламента, който решава какви пари да предостави за една програма или друга, една инициатива или друга. Имаше питане за дългосрочните прогнози за паричните потоци. В балансовият отчет комисията разполага с информация по този въпрос за това какви бюджетни кредити остават да бъдат платени, ангажирани или заплащане. Това е ясно бъдещите нужди е, от плащания са вече записани в е, отчетния баланс, е, балансовият отчет и от тук можем да видим какво трябва да се плати. Сега комисията трябва да извърши тези плащания Виждате как тази сума, която комисията да дължи, постоянно се увеличава. Ако погледнете разликата между ангажиментите и плащанията, бюджетните кредити се увеличи от 50 милиарда на 114 милиарда. Т.е. бюджетните кредити, заплащания е, се увеличават е, и от тук идва тази разлика и от тук идва и натиск е, върху бюджета като цяло. Разбирам ви, господин Молде, разбирам вашето разочарование. опасенията, които изказахте за сметната палата като цяло и за нашата работа. Това обаче излиза извън темата за обсъждане днес. Днес сме се събрали да обсъдим годишният отчет. Питахте за увеличението на процента грешки има увеличение навсякъде. Имаше и конкретни въпроси за първия стълб и, и държавите членки и комисията трябва да помислят внимателно за причините за тези грешки въведохме на, на, на конкретна система на Ajax, която трябва да намали тези грешки, но се оказва, че тази система не работи достатъчно ефективно и трябва да се направи нещо. Тази система се управлява държавите членки, Комисията има някои резерви за това, че може би някои от грешките се дължат на системата. Да, казахте, че това ли днес е, е, е, е, необходимо да се занимаваме с методиката. Искам само да ви уверя, че не сме правили големи промени в методиката. Чисто и просто а, сме я актуализирали, за да можем да подразим реалностите в системата. вътрешната политика международната помощ не бяха съпоставими в предишния период. Сега вече те са включени в извадката и можем да предоставим по-голяма сравнимост, както поискахте в предишни подобни дебати. Сметната палата не променя своята методика всяка година. Не. Ние сме длъжни да работим последователно, като професионална институция прилагаме едни и същи стандарти. Е, ако в един момент се установи, че някой стандарт трябва да се подобри, това трябва да се вземе предвид. А пък всички промени, които въвеждаме, във всички случаи знаете, че се обсъждат заедно с вас, във вашата комисия, заедно с комисията на Европ... Европейската комисия също и съвет. Question that is put Въпросът на госпожа Креслер за неточностите в процента грешки. Тук трябва ясно да се отговори. Знаете, че нашите проверки и одити са на база на актуализирания текст на последния регламент в тази сфера. И там се предвижда един състезателен принцип между Сметната палата и аудитираният обект Одитираният обект е, има възможност да предостави нови доказателства и ние като сметна палата сме задължени да вземем предвид е, новите обстоятелства. И това се случва. Националните власти, в някакъв случай и Европейската е, комисия в тази състезателна процедура представят допълнителна информация на Следва преговори, след това решаваме дали става дума за грешка или нередност. Някои случаи нямат отношение към процента грешки. Вземаме предвид и новопостъпилите обстоятелства. опасното е да полагаме усилия да вземем предвид всички допълнителни обстоятелства и допълнителната информация, която се подава от аудитираният обект. И накрая един коментар по въпроса By Mrs. на госпожа Андриасен. дали процента грешки се дължи на промяната в метода за извадките. Само една част от увеличението се дължи на промяната в метода. Това беше 0,3. Казах го в началото на доклада си днес. Всичко останало, като увеличение на процента грешки, се дължи на, на други фактори. Така че, ако искате да сравните 2011, 2012 на същата база, значи увеличението е между 3,9 и 4,5. Госпожа Онденгард Честотата на грешките а, а, и процента грешки. Честотата на грешки в ограничената извадка, с която работим, това са броят на случаите, където сме установили нередности. Те не се екстраполират. Екстраполираме само на сериозните, тежките случаи на грешки. И така, всъщност, изчисляваме общия процент грешки. И а, частотата на грешките а, а, ни помага да видим кои от тези грешки са най-рискови. И а, установихме, че а, те са най-вече в сферата регионална политика, а, и развитие на селските райони. А ако съм пропуснал да отговоря на някои от въпросите, ще отговоря допълнително. За сега това е всичко, господин председател. Благодаря, господин председател. Току-що поговорих с комисарят Шемета. Той може да остане малко по-дълго. Четирима депутати искат думата за една минута. Също така може да насочите и въпросите към председателят на комисията Нина Саяла, след това господин Калфин. <clears throat> Señor presidente, es que es un poco frustrante el, el tener solo un minuto, porque realmente quería... Благодаря. Не е приятно да имам само една минута, защото исках да кажа много неща. Както почерта господин Пипер, ние не сме съгласни с част от изявленията и обясненията, които се дават. Казахме, че няма да разглеждаме методологията. Доклада показва обаче, че има промени. Някои от данните, които се дават, вероятно се дължат на тези промени, така че е важно в крайна сметка да се обсъди методологията. Иначе ще има разминаване с действителността. Искам да поговоря за някои конкретни примери, например социалния фонд съвсем случайно, може би или пък не, тук е спомената Испания. В Испания имаше реформа на трудовия пазар. Трудно е обаче човек да получи работа с договор, който да трае повече от една година. От 2007 година нататък е, се разбушува кризата и ето защо аз искам да попитам господин Шемета. Вие взехте ли предвид тази ситуация и онова, което се случва в държавите членки, когато определяхте условията за получаване на средства по социалния фонд и по други фондове? Що се отнася до плащанията за безработица, в миналото те бяха в рамките на 5 години. Сега има промени. Господин Пипер говори за обичайните за подозрени Испания, Италия, Гърция. Нека да ви кажа обаче, че за 2012 година, ако погледнем корекциите и спирането на средствата, Испания вече не е обект на кой знае какво внимание. Всъщност цифрите свързани с нас са по-низки от тези за Германия, например. Само в два случая имало спиране на плащанията. Така че нека господин Пипер да гледаме на нещата такива каквито са и нека всеки сам да си решава проблемите. Искам и аз да задам няколко въпроса. Ако погледнем относителните суми и относителните стойности, Испания, Гърция, отново казвам, обичайните за подозрение. Там има някои нови държави членки. Можем да се запитаме следното. Ако една страна условно получава 50 единици и имаме 5 единици грешки, това са 10%. Ако друга страна получава 3 единици и има една единица грешки, това са 30%. Има разлика. Бихте ли казали нещо по отношение на формулата? Благодаря, казва председателя. Говорихте 3 минути. Господин Калфин. Благодаря, значи имам по-малко от е, минута, всъщност минус 2 минути. Е, няма да ви ощетяваме, господин Калфин, така. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Естествено, че се налага да вземем мерки, след като анализираме доклада на Сметната палата. Искам да благодаря на председателя Калдера за ясното представяне. Преди обаче да правим заключение, нека да кажем ясно някои неща. Естествено, че трябва да задаваме въпроси по отношение на методологията. Проблема не е, че там има промени. Проблема е, че те се правят твърде често. И освен това, не ми е ясно. Тук става въпрос само за авансовите плащания, за външната дейност и научната дейност. Само те ли се засягат от тази нова методология? Как иначе да си обясним тези промени в авансовите плащания във всяка основна програма на Съюза. На второ място казахте, че има грешки, които се считат за неустойностими. Това може да оказва въздействие. Какво правите тук по отношение на контрола? Ние трябва да знаем какво се случва и трябва да знаем точно каква е методологията. Казвате, че имаме само 0,3%, които се дължат на промяната в методологията. Това обаче не ни е достатъчно. На следващо място. Имате таблици, много полезни за нас. Таблици, където се споменават е, предварителни и предишни препоръки и резултати. В повечето от случаите мерките, се предприемат след препоръки на Сметната палата. Но така или иначе имаме проблем, така че вероятно има нужда от обстоен анализ за това защо има увеличение на грешките след като вече са изпълнени препоръките на Сметната палата. Не ми е ясно още нещо, господин председател. Споменахте тези две години и три месеца не използвани средства по кредити за поети ангажименти 270 е, милиона някъде. Знаете, че имаме партньорски споразумения и така нататък. Е, резултата от всичко това ще е много важен до 2020 година. Когато изтъквате, че нивото на грешките е 4,8%, това означава ли, че този процент е изчислен спрямо всички 140 милиарда. Това би означавало, че имаме над 7% в крайна сметка. Тук всички проекти ли са взети предвид? Не ми става ясно. И, И накрая, може ли да се направи сравнение с предишната финансова рамка. Прав сте, когато казвате, че начинът на изразходване на средствата обославя това ниво на грешките. Имахме 7,3%, след това 3,3% през 2009 година и сега процента на грешките се увеличава. Може ли да направим съпоставка с други финансови рамки, за да видим дали същия модел на грешките се следва? Благодаря. Благодаря. И последен тук колегата Епинг. Voorzitter, ik zal proberen uh, het record van de... Uh... Благодаря. Сега ще опитам да бия рекорда на преждеговорившите и да бъда още по-кратък. Първо чухме господин Молдър с положителната декларация за достоверност от 2004 година. Тогава бях член на кабинета, а, който а, установи процент от грешки от 7,8 през 2006 година. И смятам, че проблемът се корни в естеството на средствата. Опитваме се да променим микроекономическите условия, когато използваме бюджета и виждаме, че проблемите се появяват автоматично. Това е бавно действаща мелница, свързана с безвъзмезните помощи, благодарение на това не можем да имаме добри показатели. Виждаме, че процентът грешки се покачват и това е свързано с лоша администрация. Тук ми се появяват идеи за налагане на санкции. От друга страна, можем да поемам своята отговорност в нашата комисия и в Европейската комисия се поемат все по-големи ангажименти, увеличават се бюджета и целият бюджет се състои само от поети задължения и всичко е така взаимосвързано, че принципно би трябвало да отстъпим назад. Имаме също така и решенията на съвета. От сметната палата каза, че Съветът всъщност е съставен от представители на държавите и вината е при тях. Смятам, че всички носим вина и трябва да се придържаме към реалността, така че моите поздравления за докладчика на Сметната палата. Разбира се, че можем да подобряваме обстоятелствата, но трябва да сега председателят прекъсва. Сега искам да дам думата на господин Кадейра преди да напусне нещо заседание. Благодаря, господин председател. Извинявам се, но ще отговоря съвсем накратко. Отново казвам, ако желаете, ще ви изпратя писмени отговори. Можем естествено да използваме и някои от изслушванията по темата. Един съвсем кратък коментар – относно съпоставката с предишни финансови рамки. Естествено, че такава съпоставка може да се направи. Най-важното за мен обаче е следното. И най-важното послание, което се опитваме да отправим е следното. Нека да не се обръщаме назад, нека да гледаме напред. Наближава новия програмен период – те първа ще се въвеждат нови правила, ще има нови приоритети и стратегически цели. И ето защо ние искахме да има опростени схеми, ясни цели, да има показатели свързани с доброто изпълнение и цели, които реалистично могат да се следват. Ето защо и вие в Европейския парламент ще можете по-лесно да наблюдавате до каква степен европейския бюджет се изразходва както трябва. И мисля, че не трябва да забравяте това, когато правите оценка за нашата работа. Благодаря ви за вниманието и се извинявам, че не мога да остана по-дълго. Благодаря. Okay, thank you very much, President Caldera. Благодаря, благодаря на председателя Калдейра. Yeah. Dear colleagues, uh, now our colleague. Uh, Уважаеми колеги, па, па, колегата Со искат да думата. Това е па, последното изказване. След това ще чуем господин комисаря след а, 12-те колеги, които взеха думата. Благодаря, господин председател. Малко се запарих, защото имаше важен доклад в Комисията по транспорта. Господин Калдера тръгна, но ще взема думата за положението в агенциите. Първо, Европейският институт за иновации и технологии Сметната палата е излязла с квалифицирано уверение във връзка с неадекватния контрол върху грантовете. След това има Фронтекст, там има оговорки за недостатъчни доказателства за законосъобразност и редовност на някои транзакции. Това е следващия ми въпрос. И освен това, новата агенция, службата за подпомагане на беженците, и работи много добре а, а, с, с, с агенциите. А, а, познавам работата в агенцията за транспорта но от друга страна има нужда от подобряване на работата в тези агенции, което означава, че всички агенции следва да редовно да подготвят последващи доклади след годишната оценка и нещо за сроковете. Нали искаме да подредим по-добре нещата на 26 ноември ще говорим за освобождаването от отговорност в сферата агенции първата седмица на декември, 2-5 декември разговори с заместник докладчик и после отиваме към изслужванията през януари 21, може би. Това са датите и накрая ще поканим някои агенции на изслушванията. А, а, а, първо агенцията за основните права, след това двете агенции, които споменах, които са предмет на наблюдение на Сметната палата, Frontex, иновациите, и накрая службата за беженците и на по-нататък евентуално агенции, за които в предходните години освобождаването от отговорност е било отложено или се е забавило. Това са СЕПОЛ, Агенцията за околната среда, за безопасност на храните и агенцията за лекарствата <clears throat> не накрая, евентуално на Европейския център за контрол на заболяванията. Там имаше едно становище на Сметната палата и мисля, че проблемът е решен. И а, още нещо накрая на пътната карта на комисията. Ето така изглежда графика за освобождаването от отговорност на агенциите. Благодаря на Сметната палата за годишният отчет. Много благодаря, скъпи колеги. Мисля, че нашата дискусия стана доста подробна. Споменахме редица важни точки. Получихме отговор на една част от тях от председателя на Сметната палата, но други въпроси бяха насочени към комисията и затова сега искам да помоля комисар Чемета със становище. Заповядайте. Uh, Благодаря. Благодаря на всички за въпросите, които поставихте. Е, в началото ще кажа няколко общи е, неща и след това ще мина към отговорите. Нека да не съправяме, че повече от 130 е, милиарда евро от бюджета са похарчени коректно. И това се вижда в отчета на Сметната палата. Това е положителният факт. На второ място не сме правили сравнения между държавите членки, къде нещата вървят по-добре, къде по-лошо. Защо? Защото всъщност операциите, разплащанията не са сравними и не се прилагат едни и същи и процедури. За това всъщност Сметната палата не прави оценки на националните разходни части от бюджета. Имаше изказвания преди известно време от колеги в Съединените щати, където равнището на грешка там е горе-долу също както при нас, тук в Европейския съюз. И вижте, тук не става дума за отчетите на, на, на комисията. Отчетите на комисията нямат съществени грешки през последните 6 години. Нашите отчети са ясни, прозрачни, без грешки. Всъщност това е онова, което търсят инвеститорите, които инвестират в дадена фирма, така че можем да бъдем горди и доволни от разходването на средствата. Още нещо. Господин Пиперант, споделям подхода на господин Пиперанц за целите, които трябва да бъдат изработени по време на процедурата за освобождаване от отговорност. Комисията е готова да ви помогне да направим конкретен план за това как се прилагат препоръките сега и от предишни различните отчети, член е на 318, спомняте си, и а, а, има значително подобрение в а, качеството на а, доклада. А, а, Комисията в момента е, подготвя една цялостна система е, за измерване на резултатите е, от финансирането, от плановете за управление, от началото, след това годишната дейност, отчетите, финансовата част и цялостната оценка, т.е. резултатите, за да има приемственост Съгласен съм с това, което казахте, че има нужда от структуриране на измерването на резултатите. И това измерване да се върши пряко с парите в европейския бюджет. Добре е това да бъде направено. Имаше много въпроси за финансовите корекции, дали са взети предвид, е, дали всички от тях са отчетени, каква е, какво може да се направи за бъдещия период. Е, системата за финансови корекции се прилага в момента на базата на регламенти, които са прияти от Европейския парламент и от съвета. Тоест, ние можем да прилагаме нещо друго. В сега действащите регламенти е записано на ако комисията наложи финансова корекция, нали, държавата членка се съгласи с корекцията, държавата членка има възможност да използва същите пари за други проекти. Такава е системата и механизма в регламента. Ние защитаваме европейския бюджет, като налагаме корекции. Защото на неправомерните разходи, които сме постановили, се премахват, отстраняват се не получават финансиране от европейския бюджет. Колегата каза, че не е съгласна с защитата на европейския бюджет, а от друга страна националните бюджети не се защитават от нас. Но в крайна сметка това е отговорност на държавите членки и на парламентите там които трябва да знаят, че ако комисията наложи финансова корекция и ако държавата членка не възстанови парите от крайните бенефициенти, тогава въпросът стига до националния парламент да реши как да се отстрани проблема за бъдещия период. За бъдещия програмен период се предвиждат е, нетни финансови корекции. И между другото, и в сега действащото законодателство има такава възможност за някои специфични случаи. Това е когато държавите членки не са съгласни с а, предложената от нас корекция. Тогава ние имаме възможност да, да наложим нетна корекция, но такива случаи почти няма, защото на държавите по принцип се съгласяват с нас. За следващия програмен период, ако се приемат предложените в момента правила, изискванията ще бъдат много по-стрикни. Установяваме нередности при съответни плащания и комисията ще има възможност да наложи нетно финансово коригиране много а, а, внимателно изслушах на госпожа Пибълк, Пибъл, а, за да има, а, а, тя искаше автоматичност. А, а, а, ние в момента подготвяме един проект а, за делегиран акт, а, който ще ни даде възможност а, да отразим а, и а, предложенията на нашия колега. По другия въпрос, повечето от грешките са установени само в няколко държави членки. Заедно с тези държави, конкретно комисията вече е подготвила планове за действие за конкретни области. Земеделието, комисарият Чолош създава партньорства с тези държави и се търсят конкретни мерки срещу слабостите, които, например, са посочени миналата година в доклада на Сметната палата. Естествено, като политици не си иска да има резултати веднага. Но от друга страна има нужда от време. Резултатите ще се появят е, след е, известно време. Надявам се. Това са мерки, които се прилагат в момента и а, е, мисля, че те ще помогнат да спадне процента грешки. Става дума за Испания. Испанските власти промениха някои от своите оперативни програми, тъй като правилата за допустимост бяха много сложни. И всъщност това е вързано с въпроса на господин Гая в миналогодишния доклад за това, че националните власти оскъпяват администрацията, увеличават бюрокрацията, като добавят е, нови правила. Имаше въпроси за е, разходите е, за социалния фонд и за заетостта. Плащанията се базират на национални норми Нормите, знаете, в тази сфера не се налагат от комисията или от Европейския съюз. Е, е, препоръчахме на, на държавите да опростят някои от е, на своите на, на норми. Някои от тях, които се съгласиха с нашите препоръки, опростени на оценка на рисковете при разходите. Но, разбира се, съгласен съм с тази идея да се подготви един общ план за мерки срещу проблемите и нередностите. промяната в е, метод, методите. Естествено, ние не поставяме е, е, под въпрос промяната в методиката на Сметната палата. Това е тяхна отговорност, но общо взето Имаше конкретни резултати, положителни от тази промяна, особено в сферата на прякото управление. по отношение на, на, на външните отношения и научните изследвания, ако сметната плата беше продължила а, с предишния подход, тогава положението ще, ще да се влуши сериозно. Сега поради промените има увеличение от 3,3% 3,3% И 2% идват от промени в методиката. Това е външните отношения. А, а пък за научните изследвания 2,2% се дължат на промените в методиката. Ето това са важни резултати в областта на, на, на, на прякото управление. Това беше за ефекта от промяната на метода. Господин Модер постави въпрос защо в земеделието се увеличава процента грешки. И ние се безпокоим поради този проблем. Работим много сериозно с държавите членки, за да видим кои са причините. И господин Чолуш, комисарят, ще се яви пред вас, за да обясни подробно. Какви нови мерки, какви инструменти ще се прилагат е, в сферата на, на селското стопанство, защото това е една област, където е, им е, се разходват огромна част от средствата на, на, на госпожа Андерсен. Грешките в сферата на директните плащания. Увеличението там се дължи най-вече на промяната в методиката. Без промяна процента ще, ще бъде много по-нисък. А за предварителното финансиране в доклада на Сметната палата е изказано безпокойство за предварително финансиране на частта външни отношения за тази сфера с законодателите дадоха възможност за два пъти предварително финансиране последователно без изравняване на сметките. И ето това обяснява проблемите в тази сфера. Uh, Мисля, че с това успях е, общо взето да отговоря на поставените въпроси. В, момента процедурата за освобождаване за, от отговорност започва. Да. Другият въпрос за ориентацията към резултатите. Има цяла поредица от документи на комисията, с която давам указания на съответните институции да минат към новия подход. Благодаря, господин комисар, за заключителните думи. Господин Пипер, докладчикът, благодаря. Ще бъда каратък. Смятам, че бях подкрепен от моите колеги в изказванията си в основната насока, в която мисля и ще продължим да работим. Тук искам обаче да подчертая, че не искам да поставям да се съмнявам в конкретни държави. Когато говоря за автоматизъм, то той се отнася за всички държави. Германия също е засегната от програми, в които средствата са спряни и действително имаме нужда от механизъм за нетни финансови корекции. Искам а, да го кажа, за да успокоя колеги, които смятат, че съм фокусиран само върху някои държави. По отношение на счетоводната отчетност, когато говорим за доклади на отделни държави, трябва да отчетем това, че някои държави са федерални републики, Германия, Австрия, в Испания също има автономност на определени региони, така че те всички дават своите отчети и те трябва да бъдат обобщени в докладите на държавите. И накрая, вие казахте, че 95% от разходите се потвърждават. Това са добри новини. Но оставащите 5% тях установяваме, че едни и същи държави допускат едни и същи грешки и трябва да се обърнем именно към причините за тези грешки, за да можем да ги отстраним и да можем да ограничим щетите върху европейския бюджет. И накрая искам да благодаря още веднъж за интензивната подготовка и интензивното обсъждане. Благодаря на Сметната палата, благодаря на господин комисарят. Смятам, че ще можем да започнем една истински амбициозна процедура по освобождаване от отговорност. Благодаря на докладчика. С това приключваме заседанието от тази сутрин. Благодаря най-сърдечно на всички участници, благодаря на председателя и на всички представители на Сметната палата, благодаря на комисария Шемета. В хода на процедурата по освобождаване от отговорност ще имам възможност да се спрем на отделни точки и в тази връзка си заслужава да погледнем дали една част от допуснатите грешки и от а, процента грешки не се дължат на прекалено сложни правила. И ако ги опростим, това е тези, за което се застъпвам от години. А, и а, тук а, това е свързано, колега Гресле, с а, новите, нови финансов регламент. Подкрепям тази насока. Сега искам да помоля координаторите да останат в залата, за да можем да продължим с заседанието на координаторите. Още веднъж благодаря на всички и искам да помоля всички гости да напуснат залата на време, за да можем да продължим работата си.